Goed, collega's, laat ons, uh, laat ons starten. We hebben... Да започваме, драги колеги. Имаме <laughs> хиляди изменения, които трябва да гласуваме. Преди всичко дневния ред – в е, съобщението за печата на нашата комисия трябва да видите, че кога, ще видите, че кога можем да променим дневния ред последния начин. Ние, като Европейски парламент, получихме резултата от първото четене в съвета на коригирания регламент за ОЛАФ. Така че на пленарна заседание ще бъде обявено, че след, според правилника, е, това ще бъде първията точка на дневния ред на нашите комитет на нашата комисия, но а, предлагам а, да се занимаем с тази точка утре, като точка 58, утре след обед. Това ще бъде около 17 часа утре. Тази точка е свързана с е, нещо друго. Имахме е, писмо, имаме едно, получихме писмо от председателя на надзорния комитет, в което се потвърждава, че Вита Шамбли си подава оставката от а, този комитет. Знаете, че след а, делото Дали имаше писмен доклад от надкомитет за свършеното от Олаф и анкетата на Олаф. И ние оказахме натиск и под наш натиск всъщност този доклад е, бе предаден е, и сега е заключен в сейфа, така да се каже, така че е, членовете на Европейския парламент не могат, нямат достъп до него, но председателя на надзорния комитет попита дали би могъл да се яви пред нас утре, да ни представи обща информация за всички е, анкети, които надзорният е, комитет е осъществил е, във връзка с делото Дали. Така че бих предложил като председател да поканим господин Денов преди 58 точка дневния ред, утре след обед около 17 часа. Въпросът ми към вас е съгласна ли сте с това изменение в дневния ред? Виждам, че сте съгласни, така че дневният ни ред е, се е, е коригиран в този смисъл. Сега няколко съобщения ще намерите е, в нашия бюлетин общение на тези съобщения. Заседанието следващия понеделник няма да се проведе, няма да е нужно така че понеделник след обед може да сме свободни за други е, неща. Официално ще има изменение в секретарията по комите, Комисията за бюджетен контрол. Е, Фани Брукс е добре дошла е, сред нас. Тя е нова е, в е, нашата комисия. Очакваме да работим добре с е, нея. Господин Пьотра Патюшевич Малицки който в секретарията на нашата комисия е работила за известно време, сега работи в е, кабинета на генералния секретаря. Е, желая му успех в е, кариерата от тук нататък. Това бяха съобщенията. Камен ми каза току-що, че не господин Денов ще присъства утре, ще дойде господин Браш един бивш колега, той ще представи докладите. Други коментари имате ли? Да. Имам въпрос колко време ще отнеме тази точка от дневния ред? Защото дневният ред е претоварен и е препълнен и си мисля, че нещата, които трябва да обсъждаме за надзорния комитет за ОЛАФ, едва ли ще могат в 15 минути да е, се вместят. Притеснявам се, че е, ще торпилираме дневния си ред, защото ако се проточи дискусията за Олаф, е, тогава познаваме колегата ни, който ще представи докладите. Той е доста е, изчерпателен и може часове да продължи дискусията. И се питам дали се налага това да стане точно на това заседание. Е, е, предполагам, че всички, цялото гласуване ще приключи до тогава, значи ще гласуваме, докато е, приключим с гласуването по освобождаването от отговорност за бюджета, за изпълнение на бюджета, след което вече председателя е, казва, че няма превод, английския канал някакво прекъсване, всичко е наред. Тоест всички, цялото гласуване, надяваме се да е приключило до тогава, след което ще имаме задание на координаторите между 16 е, и 17 часа, което отпадна, така че получаваме допълнително един час в дневния ред и чух от секретарията, разбирам от секретарията, че изказванията е, по време на дебата с Баш ще продължат около половин час до 45 минути, така че е, при нормални обстоятелства трябва да се вместим в е, е, програмата си, след като отпада е, едночасовото координационно заседание. Госпожа Кресле, не разбрах, казва председателя. Докладчицата аз като докладчица по точка 58 от дневния ред обещавам да бъда кратка. Благодаря, казва председателят. Не зная дали е уместно да се постави този въпрос в момента, но имам един процедурен въпрос преди да започнем гласуването по различните процедури за освобождаване. Е, питам, е, кога е удобен момент да задам въпроса, да поставя въпроса си? Сега ще погледна Обикновено, обичайно започваме веднага с гласуването по предложенията за освобождаване от отговорност. Така че ако имате процедурен въпрос, мисля, че момента е сега да го е, поставите. Благодаря. Въпросът, който исках да поставя е следния. Е, миналата седмица, след като заминах от Страсбург, е, получи се обаждане в офиса тук в Брюксел от е, директора на една от агенциите за освобождаване от бюджет, от отговорност, за която чийто бюджет ще гласуваме. Това беше обаждане от директора, както казах. Е, е, няма да споменавам агенцията. Въпросът му беше защо съм направил изменения към въпросния доклад. Първо, господин председател, не смятам, че това е уместно поведение е, от страна на един висшестоящ служител, директор на агенция, която подлежи на е, освобождаване от отговорност и аз не съм е, държавен служител, за да ми се, е, да бъда разпитван, да, бъда, да ми се иска обяснение защо предлагам измени или не, така че аз искам да внеса, да изкаже определен протест срещу подобен вид поведение и смятам, че комисията ще се съгласи, че това е изключително неуместно да се е, е, поставя под въпрос е, предложение за изменение и да се иска отговорност от депутати, които са направили такива предложения. Благодаря, господин Рюбек. Всъщност не. Е, разбирам, е, че в залата има одобрение към е, това, което казахте току-що, така че ще, ще вземем под внимание това, което ни съобщихте и може би ще установим контакти с други хора. Това имате основание да сте недоволен и трябва наистина да вземем твърда позиция в това отношение. Тогава да преминем към трета точка от дневния ред – освобождаване от е, отговорност. Е, Йенс Гайер е, е докладчика. Желаете ли да въведете гласуването? Не, всичко е ясно. Тогава да прибегнем към гласуване. Имам два комплекта документи. гласуването предстои, докато, докато започне гласуването, е, е, ще следя, е, да, нямам карта, каза депутатката, ще следим и ще броим съответно вашия глас. Ще го имаме предвид. Сега да минем по текста. Изменя първо. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Второ изменение. Господин Уди. За? Против? Въздържали се. Приема се. Сега по измененото е, предложение електронно гласуване. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Значи към 21 добавяме единия глас, е, е, приема се. Минаваме към изменение 3 по е, първа линея. Братбърн и Чернецки. За, против, въздържали се, отхвърля се. Устно изменение от Йенс Гайер. За, против, въздържали се, Приема се. Сега да гласуваме на, за предложението като цяло. Начало на гласуването, край на гласуването. 21 гласа е, за, 5 против. Е, е, госпожо е, Кажете ми, когато ще получите, дайте знак, когато получите картата си. Така, изменение четвърто, първа линея, брат Бърни Чернецки, за, против, въздържали се, отвърля се. Господин Гайер, отново устно изменение, за, против, въздържали се, приема се. Сега електронно гласуване по е, измененото предложение като цяло. Начало на гласуването, край на гласуването. 21 за, 5 против, приема се. Сега изменение 5 по първа линея, брат Бърни Чернецки, отново който е за, против, въздържали се, отпада. Гайер устно предложение, устно изменение за, против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване. Край на гласуването. 22 за, 4 против, приема се. Сега петото ни гласуване. Алинея първа, шесто изменение, брат Бърни Чернецки. За, против, въздържали се, отпада. Устно изменение от господин Гайер. За, против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване по пето изменение – Край на гласуването. 21 за, 5 против. Приема се. Минаваме на решението за освобождаване от отговорност на изпълнителните агенции. Е, алинея първа, седми изменение, брат Берни Чернецки за, против, въздържали се, отпада. Устно изменение, Гайер за, против, въздържали се, приема се гласуване а, като цяло. Край на гласуването. Двадесет и един на пет. Минаваме нататък. Седмото гласуване е по Трансевропейската изпълнителна агенция, транспортна агенция е, същите за докладчици за, против, въздържали се, отпада. Гая русно изменение за, против, въздържали се, приема се. Гласуване на, ос, а, гласуване на 8 страница, електронно гласуване на текста на 8 страница. Край на гласуването. Приема се 22 срещу 4. Нататък на девета страница гласуване по е, решение за закриване на за приключване на е, отчети, счетоводни отчети няма да се гласува, тъй като сме е, освободили от отговорност изменение на Бракбърн, четвърто изменение, но ще трябва да гласуваме електронно по това предложение. Не, не трябва да се разбира. Сега минаваме на десета страница. Резолюция предложение за резолюция. приключили с е, отчетите и сме дали, сме гласували освобождаване. Минаваме на резолюциите, на резолюцията на 10-та страница, алинея 1, изменение 10, Маркус Пипер, за, против, въздържали се. Много малка разлика. Нека да проверим. Край на гласуването. Гласуваха ли всички? Десет се приема с 14 е, на 12. Алинея 1 А11. Е, Йенс Гайер. Изменение от Йенс Гайер. За, против. Приема се. 12 отпада. 13 е, от е, мен е съвместимо с изменение 11. За, против. Въздържали се. Приема се. Алинея 1 А. Ново. Моето изменение номер 14 с устно изменение от ЕПП, НП. Е За, против, въздържали се, приема се. Изменение 15 на Жан Пьер Оди. Устно изменение от НП. Е За, против, въздържали се, и това трябва да проверим и това гласуване трябва да проверим. Моля, гласувайте. Още двама не са гласували. Край на гласуването. 12 на 14 отпада. 16 Гайер за, против, въздържали се, приема се. 17 Маковей. За. Против. Въздържали се. Приема се. Ще се върна на 14-то изменение на господин Оди, което отпадна. Всъщност устното изменение е отпадна, но трябва да гласуваме по първоначалния текст така че, моля, гласувайте за първоначалния текст. За, против, въздържали се. Първоначалният текст също се отхвърля. И сега минаваме на 18 изменение на господин Гайер. Едно С. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 19. Изменение 94. Има предложение първо да гласуваме по компромис 1, тъй като компромис 1 включва това изменение. А това е изменение 94 на 16-та страница. Страница 16 94-то изменение. Предложението е да гласуваме първо за него, за 94, защото обхваща редица други изменения. Значи на 16 страница 94, компромисно изменение. За, против, въздържали се, компромис 1 се приема. Сега да се върнем на 11-та страница и да гласуваме за 20-то изменение на госпожи, госпожа Гресле и аз, и от мен, за, против, въздържали се, приема се. 21. 21 отново госпожа Гресле и от мен, Барт Стейс, за, против, въздържали се, приема се. 22 от госпожа Гресле и мен, за, против, въздържали се, приема се. Така стигаме до алинея 1, CE е, нова, 23 от Маркус Пипер. Това е компромисно предложение 2, изменение 2, за, против, въздържали се, приема се. 24. Господин Гайер. За, против, въздържали се, приема се. 25. брат Бърни Чернецки. За, против, въздържали се. Тук трябва да проверим отново. По 25 гласувайте. Начало на гласуването, край. Седемнайсет срещу 10. Не беше толкова тънка разликата. 26 от мен. За, против, въздържали се, приема се. 27. Господин Гайер. За, против, въздържали се, приема се. 28 от мен. Съвместимо с изменение 27. За, против, въздържали се, приема се. На 12 страница 29 от Госпожа Панайотова за. Против. Въздържали се. Приема се. 30. Янс Гайер за. Против. Въздърж... Приема се. 31. Янс Гайер за. Против. Въздържали се. Приема се. 32. Янс Гайер за. Против. Въздържали се. Приема се. 33. Янс Гайер за против, въздържали се, приема се. 34. Мария Сео, Патрао Невес. За, против, въздържали се, приема се. 35. Янс Гайер. За, против, въздържали се, приема се. 36. Гайер. За, против, въздържали се, приема се. 37. Янс Гайер. За, против, въздържали се, приема се. 38 Янс Гайер за, против, въздържали се, приема се. 39 от Маркус Пипер с устно изменение от НП са против въздържали се, приема се. 40 Маркус Пипер за против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 49 от мен с устно изменение от НП за, против, въздържали се, приема се. 50. Братбърн и Чернецки за, против, въздържали се, отхвърля се. 51. Янс Гайер за, против, въздържали се, приема се. 52. Янс Гайер за, против, въздържали се. Ще трябва да проверим с електронно гласуване. Гласуваме 52. 52. се ми. Край на гласуването. 8 за, 19 против. Отхвърля се 53-то. От мен е внесено за, против, въздържали се, отхвърля се. 54, пак от мен, с трети компромис. Кой е за трети компромис? Против, въздържали се, приема се. 55 от мен. С устно изменение. Моля, гласувайте за, против, въздържали се, приема се. 56 е на Янс Гайер. За, против, въздържали се, приема се. 57 от мен. За. Против. Въздържали се. Приема се. 58 Братбър и Челецка. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Добре, ще го проверим с електронно гласуване. Гласуваме 58 изменение. Край на гласуването. Приема се. Продължаваме. Следващата седм... страница, 14-та страница, 59-то изменение от Маркус Пейпер. За, против, въздържали се, отхвърля се. 60-то. За, против, въздържали се, приема се. 61 от Мълдер за, против, въздържали се, приема се. 62 от мен за, против, въздържали се, приема се. 63-то Братбър и Черненски за, против, въздържали се, отхвърля се. 64-то пада защото е включено компромиса. 65 гласуваме. За, против, въздържали се, приема се. 66 на ОДИ. За, против, въздържали се, приема се. 15 параграф, 67 изменение. Пипер. За, против, въздържали се, приема се. 68 пада. Продължаваме с 69 от ОДИ. За, против, въздържали се, приема се. 70 ОДИ. За, против, въздържали се, приема се. 71 Бранбърн Черненски. За, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Ще го проверим с електронно гласуване. 16 параграф, 71 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 15 за, 11 против. 72. Йенс Гайер. За. Против. Въздържали се. Приема се. 73-то изменение пада, но можем да гласуваме с 74-то, което е съвместимо от мен. За, против, въздържали се, приема се. 75 Оди. За. Против. Въздържали се, приема се. 76 За. Против. Въздържали се, приема се. 15 страница. 77 изменение. Жан-Пьер Оди. С устно изменение от НП. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се според мен, но ще проверим с електронно гласуване. 77 изменение. Моля, гласувайте. Шлате се ми. Край на гласуването. 12 за, 15 против, отхвърля се. Сега трябва да гласуваме първоначалния текст за изменението. Моля тези от вас, които са за, гласувайте. Виждам, че има колебание в залата. Сега гласувахме устното изменение и го отхвърляхме. И сега трябва да гласуваме първоначалния текст, предложен за изменението. Моля, гласувайте за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 78. Брадбърн Черненчки. За. Против. Въздържали се. Приема се. 79. Янсгар. За. Против. Въздържали се. Приема се. 80. Маркус Пипер. За. Против. Въздържали се. Приема се. 81. Янсгар. За. Против въздържали се, приема се. 82. Сонде Горд и Де Йонг. По 82-то Янс, да, имате думата. Исках да направя промяна в списъка за гласуване. Пред... Подкрепях първоначално Де Йонг, но по този стратегически въпрос, може би социалистите трябва да сложат минус тук. Добре, 82 на Сон де Горд и де Йонг. Докладчика казва, че е против. И гласувайте, моля, за, против, въздържали се. Ще го проверим с електронно гласуване. Трудно ми беше да видя гласовете. Моля, гласувайте 82 електронно. 20... Край на гласуването. 20 за, 7 против. Приема се. Много ви моля е, да вдигате ръката си ясно, за да можем да отчетем гласовете. 83-то. Гайер. За. Против. Въздържали се. Приема се. 84-то на Гайер. За. Против въздържали се, приема се. 85-то пада, защото се прие компромис 2, 86-то също пада, защото бе прият компромис 2, 87 о моля гласувайте за, против, въздържали се, приема се. 88 на госпожа Маковей за, против, въздържали се, Приема се. 89 на Естер Деланг. За. Против. Въздържали се. Приема се. Продължаваме на 16-та страница. Мое изменение 90-то. Е Разделно гласуване се изиска от НП първа и втора част. Сега, 90-то първа част. Моля, гласувайте. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Е, не е ясен резултата. Моля, да гласуваме електронно. Втората част на 90-то изменение. Край на гласуването. 14 за, 13 против. Приема се. 91 от мене за. Против. Въздържали се. Отново резултатът е много близък. Нека да го проверим с електронен вод. Ja, nee, ik ga wel voor mezelf stemmen natuurlijk. Аз разбира се гласувам за, за своето предложение. Край на гласуването. 17 за, 10 против. Приема се. 92 от Пипер. За. А, не, това изменение пада. 93-то пада. Така стигаме до 94-то от Гайер. Компромис, по който вече сме гласували. Продължаваме към 95-то изменение, което също е включено в компромиса. Тогава ще гласуваме 96-то. Бърн Черненски. Моля гласувайте за. Против. Въздържали се. Приема се. 17-та страница. 97, 98, 99 съвместимо можем да гласуваме заедно. Гласуваме 97 за. Против. Въздържали се. Приема се. 98 Маковай. За. Против въздържали се, приема се. 99 от мен за, против, въздържали се, приема се. 100. Гайер и Ян Мулдер. За, против, въздържали се, приема се. 101. Брат Бърчаненски. За, против, въздържали се, не е ясен резултата. Моля да гласуваме отново. 101 гласуваме електронно. Сами. Край на гласуването. 16 за, 11 против. Ако сте съгласни, можем 102 и 110 да гласуваме амблок. От 102 до 110. Кой е за? Против? въздържали се, всички тези изменения се отхвърлят. 111 от Гая за, против, въздържали се, приема се. 112 Питър. за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, ще проверим, госпожо Граслеп. Гласуваме 112 в електронен режим. Моля, гласувайте. Семи. Край на гласуването. 12 за, 15 против. Отхвърля се. Но наистина трябваше да го проверим. Беше по-близък резултата. 113 13 изменение от мен. За, против, въздържали се, приема се. 114. Брадбърн Черненски. За, против, въздържали се. Мисля, че се приема. 115. Гайер. За. Против. Въздържали се. Приема се. 116. Гайер. За. Против. Въздържали се. Приема се. 117. Пипер. Съвместимо с 116. За. Против. Въздържали се. Приема се. 118. На Гайер. За. Против въздържали се, приема се. 119 от Пипер, за. Гласуваме 119. Оттегля, оттеглено, е. извинете. Господин Пипер, тук ли е? залата ли? Добре, трябва да гласуваме 119. Моля, гласувайте. За против, въздържали се, приема се. Моля да ме извините за това, че се обърках. Сега 120 гар. Против. Въздържали се. Приема се. 121. За. Против. Въздържали се. Приема се. 122. Панайотова. За. Против. Въздържали се. Приема се. Брадвани Чернецки. За. Против. Въздържали се. Приема се. 124-то пада, защото компромис 2 е прият. 125-то несено от мен. Моля гласувайте за, против, въздържали се, приема се. 126-то на ОДИ. За, Против. Въздържали се. Приема се. 127. От Маковей. За. Против. Въздържали се. Приема се. 128. Брадман и Черненски. За. Против. Въздържали се. Приема се. 129. От За. Против. Въздържали се. Приема се. 130. Панайотова. За. Против въздържали се, приема се. 131 от Пипер, за, против, въздържали се, приема се. 120, 132 от Панайотова, за, против, въздържали се, приема се. Сега продължаваме към, с 19-та страница. Параграф 6. 156, 133 изменение, Бън Черненски. За. Против. Въздържали се. Приема се. 134 от Пипер. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис четвърти. Той включва 135-то изменение до 139-то. За, против, въздържали се, приема се. 140-то изменение. Сондегард. За, против, въздържали се. Близки са резултатите. Нека да го проверим с електронно гласуване. 140 изменение. De EVP heeft een uh, stem te veel. Dus... Един глас повече от НП има. Um, dan sluit ik de stemming. Край на гласуването. 14 за, 14 против. Отхвърля се. Жалко. Господин, за госп... предложението на господин Сандегар, 104 141 за против въздържали се хвърля се. Сега 142 се покрива от четвърти компромис. 143 Бранбър Чернецки за против въздържали се. Приема се. 104 от Гайер за против въздържали се. Приема се. 145 от мен за против, въздържали се, приема се. 146 от за, против, въздържали се, приема се. Сто четиридесет и седмо, сто четиридесет и осмо и сто четиридесет и девето са изменения, които са включени в пети компромис. Моля гласувайте за, против, въздържали се, приема се. 150-то изменение Бредбън Черненски пада, тъй като компромиса е прият. 151 Барт Стас за. Против, въздържали се, приема се. 152 това е езиково изменение, няма нужда да го гласуваме. 153-то от мен, моля гласувайте за. Против, въздържали се, приема се. 154-то също е езиково изменение. 155 от госпожа Маковей за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към 21 страница. Параграф 88, 156 изменение от Панайотова. За, против, въздържали се, приема се. 157 от Маковей. За, против, въздържали се, приема се. 158 и 159 и 160. Те са идентични. Моля гласувайте за, против, въздържали се. Ще го проверим с електронно гласуване. 158, 159 и 160 гласуваме. Председателствени. Край на гласуването. 14 за, 13 против. Приема се. 161 изменение за. Това е изменение на господин Випер. За, против, въздържали се. Нека да проверим резултата с електронно гласуване. 161. сте ни. Край на гласуването. 14 за, 13 против. Приема се. 162 със устно изменение господин Молдър за. Против. Въздържали се. Приема се. 163 Трансгар за. Против. Въздържали се. Приема се. 164 Янсгар за. Против. Въздържали се. Приема се. 165 от Маковей за. Против. Въздържали се. Приема се. 166 Гаев за, против, въздържали се, приема се. 167 Гресле за, против, въздържали се, приема се. 168 Гар за, против, въздържали се, приема се. 169 Муда с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. 170 от Гар за, против, въздържали се, приема се. 171 Молде за, против, въздържали се, приема се. 172 Пипер Са, против, въздържали се, приема се. 173 Оргар за, против, въздържали се, приема се. 22 страница.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 Стига до гласуваме 6.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 Това са изменения, които можем да гласуваме заедно, но ще гласуваме отделно. 232 за, против, въздържали се. Приема се 233 за, против, въздържали се. Приема се 234 за, 41. Устно изменение за, против, въздържали се, приема се. 241 на днеско за, против. Въздържали се. Мисля, че се гласуване, поискано от въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Да проверим втората част. Край на гласуването. въздържали се, отхвърля се, мисля. Никой не възразява. 244 за. Против. Въздържали се, приема се. Двеста четиридесет и пет Сендергард и Дейон за. Против. Въздържали се, отхвърли се. 346. Компромис. Двеста 247, 248 изменение. Има предложение за 6 компромис, но трябва да попитам господин Сьондъргар дали е съгласен с компромиса. Не е съгласен. Добре. 246 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 247 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 248 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 249 за. Против. Въздържали се, отхвърля се стигаме до измененията, внесени от Комисията по свободите и правата. Изменение едно за, против, въздържали се, приема се. 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. 34 заедно за, против, въздържали се, приема се. 250 Йенс Гайер за, против, въздържали се, приема се. 251 за, против, въздържали се, приема се.